Witam Państwa. we Wtorek rano o godzinie. Добър ден, госпожи и господа. Вторник сутринта е. И близо 9.15. Малко закъсняваме. И парламенту Европейского и парламентов народовых. Откривам заседанието на парламентарната комисия съвместно с националните парламенти, втория ден от срещата им, за обсъждане на стратегията за единния пазар. Ще обсъждаме възможностите и предизвикателствата. Темите ни са управление на единния пазар – ръководство, партньорство и укрепване. Członków parlamentów narodowych, witam przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz. Последвана от други теми, приветствам членовете на парламентарната комисия на Европейския парламент, на националните парламенти. И председателя на парламентарната комисия, господин Харбър, ето какъв принцип ще прилагаме в работата си. Желаящите да вземат думата трябва да попълнят предвидения за целта формуляр. Той е син на цвят. Разпределили сме сините формуляри по изявените от делегациите желания, а секретарията ще ги събере и ще състави списък. Съотношението общо известно, две към едно в полза на националните парламенти. Имате право на изказване до 3 минути. В разискванията а, ще има възможности за спонтанни, незаписани предварително изказвания. Ще може да следите хронометъра на екрана. Има възможност и за прилагане на процедура с синя карта, което означава, че по всяко време можете да вдигнете картата и да зададете на току-що изказалия се въпрос в рамките на 30 секунди. 30 секунди има и запитания, за да отговори. Председателят решава кой и кога може да ползва тази възможност. Госпожи и господа, планирали сме тази тема да обсъждаме до 10 часа. Давам думата на госпожа Сандра Кълниете. Тя е нашия докладчик, член на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Тя ще ни въведе в темата. А тя е, припомням ви, управление на единния пазар, ръководство, партньорство и изпълнение godātie kolēģi, es tiešām priecājos, ka mēs esam šodien šeit satikušies Eiropā. Уважаеми колеги, госпожи и господа, много се радвам, че днес се срещаме тук в Европейския парламент като представители на Европейския парламент и на националните парламенти. Това е единствения начин да намерим най-добрите решения за по-доброто функциониране на единия пазар. Днес се борим с дълговата криза Нуждаем се от съгласувани действия за създаване на работни места и економически растеж. Издигат се изкуствени пречки и не успяваме да се справим, особено дългосрочно. Именно поради това е особено важно да работим съвместно, за да подобрим единния пазар говорейки за неговото управление и ръководство, смятаме, че основна задача е да се гарантира а, възможно най-високо равнище на политическо ръководство. Именно това равнище ще даде тласък на единния пазар. Председателя на Европейската комисия съвместно с председателя на съвета следва да подкрепят засилените мерки, понеже в противен случай редица от общите ни идеи за съживяване на растежа и създаване на работни места, за повишаване на конкурентноспособността ни ще си останат само добри намерения. Така ще се проправи път за утвърждаване на Европа на световната сцена. А в противен случай Европа няма да успее. Говорим за подобряване на единния пазар, но без националните парламенти не би могло да се доизгради единния пазар, ние призоваваме съвета, държавните и правителствените ръководители да предприемат необходимите мерки за доизграждане на единния пазар. Днес приятите решения ще бъдат ясен знак за нашите очаквания в кои насоки искаме комисията да предприеме стъпки. Ще изброя някои от тях. Първо, единен цифров пазар. единно пространство на правата на интелектуална собственост. Мобилност, транспорт, общ пазар на услугите и обществени поръчки. В четири направления трябва да се работи за единия пазар. Първо, да се гарантира изпълнение на действащата нормативна уредба от всички държави членки. Европейската комисия трябва да се превърне в гарант за тяхното изпълнение. Второ, трябва да намалим тенденциите към протекционизъм, защото той разпокъсва единния пазар и намалява конкурентноспособността. Трето, трябва да намалим себостоиността на различни дейности, което изисква ефикасни механизми за извънсъдебно решаване на спорове и въвеждане на електронно правителство и електронизиране на документацията. Второ, изпълнение на плана за действие – в съответствие с договора от Лисабон. Приканвам колегите от националните парламенти най-активно да запознават гражданите с такива инструменти, като Solvit и Вашата Европа. В момента действат няколко програми, но за съжаление нашите граждани не ги познават. За да променим положението, трябва да работим заедно. В заключение искам да подчертая, че днес гражданите очакват от нас активно ангажиране и конкретни стъпки. Ако успеем да премахнем пречките пред единния пазар, ще укрепим основата за развитие и сме длъжни да отговорим на очакванията на нашите избиратели. Благодаря ви за вниманието. Е Благодаря. Да, ролята на общуването между националните парламенти и Европейския парламент, както и с участието на Европейската комисия, е изключително важна, както казахте и вие. Има е, програми на Европейския съюз, е, които са напълно неизвестни на нашата общественост. И това отчасти е по вина на националните парламенти, които не винаги проявяват дължимия интерес. И сега по записалите се за изказване само членове на Европейския парламент са се записали и аз бих искал да приканя нашите гости от националните столици да вземат думата. Синя карта се вдига. Господин Йохансън, извинявайте, не, не съм разбрал. Госпожа Гепхарт, член на Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, много съм удовлетворена, че е, сме се събрали да обсъждаме е, темите на, на дневен ред ние в край на краищата служим на, на своите граждани и толкова по-важно за тях е да знаят каква политика ковем. И е важно не само да разговаряме тук помежду си, не по-малко важно е тази информация да стига до нашите граждани. Що се отнася до политическото управление, до, до правителството, най-важният принцип е принципът на прозрачността. Прозрачност за това как се вземат решенията и какви решения се вземат. Европейският парламент много държи на този принцип. Ето защо, когато работим по законодателството, ние винаги се стремим да се вслушваме в гражданското общество. Според нас това е най-добрият начин да поддържаме връзка е, с живота на гражданите. Така че техните интереси техните тревоги наистина да намират място в законодателството, което приемаме. Има много неща, за които човек, освен това, не може да се сети и трябва да се вслуша в гласа на гражданите. Като социал-демократ, аз смятам, че гражданското общество обхваща е, неправителствени организации, е, синдикални организации, потребителски издружения – една широка палитра форми на обществена организация. Социалният диалог, в частност, също е важен аспект на диалога с гражданското общество. А когато говорим за прозрачност, не можем да не подразбираме по това понятие и надзор, надзор върху изпълнението на законодателството в отделните държави членки. И в това отношение нашите парламенти и европейският и националните парламенти играят важна роля. И далеч по-тясно трябва да си сътрудничим за напред, така че законодателството, което се приема на общо европейско равнище, да се прилага навсякъде. В някои държави членки се закъснява понякога неправилно се прилага европейското законодателство. И за да се справим с този недостатък, се нуждаем от инструменти. Европейският парламент винаги е подкрепил Европейската комисия, когато тя е настоявала за така наречените корелационни или съпоставителни таблици. Това е инструмент, който хвърля повече светлина върху изпълнението на приетите на общоевропейско равнище актове. И ние се нуждаем от вашата подкрепа, подкрепата на националните парламенти, тъй като повечето държави членки са против тази идея. Честно казано, аз не мога да разбера защо. Въвеждането на такива таблици би било е, в техен интерес. Така те биха могли да сверяват часовника си, образно казано. Извинявайте, господин председател, аз смятах, че е, разполагам с 5 минути, сега се оказва, че са само 3. Е, в обобщение, накрая, нека кажа, нуждаем се от един добър единен пазар, от един функциониращ единен пазар. Протекционистските мерки на държавите членки трябва да бъдат премахнати. Това е много важно. В същото време обаче трябва да направим така, че качеството да е на преден план. Правото на труд, защитата на потребителите. Това са ценности, които следва да бъдат отстоявани на най-високото равнище, така че гражданите да имат доверие в единия пазар. Само така той би успял. Благодаря. Благодаря. за това много интересно изказване. А сега нека чуем господин Уестланд от Швеция. Благодаря, господин председател. Тук сме се събрали, е, защото вярваме в единия пазар, защото смятаме, че той е важен. Въпросът е как да го въведем, как да го изградим по максимално ефикасен начин. И конференцията в Краков изобилстваше с примери за някои препятствия е, на национално равнище е, за бариери, които възпрепятстват е, е развитието на вътрешния пазар. И следователно трябва да подхождаме с известно смирение към този въпрос. Да не стигнем до положение, при което Европейският парламент или е, Европейската комисия е, е, ни идват отгоре и ни спускат задачи да се диктува на национален парламент какво да върши отвън, определено би породило проблеми. Ето защо е необходим един текущ диалог. Необходимо е, разбира се, да, някой да води по всички тези въпроси. Необходим е пример но аз като социал-демократ не мога да приема този подход отгоре надолу. Напротив, трябва да има диалог, т.е. общуването трябва да бъде двупосочно. И няколко конкретни е, съображения е, за избягването на протекционизма. За съжаление, по-настоящем той расте. Вихри се, можем да кажем. И смятам, че. Е, си струва да, да, да, да, да организираме конференция, посветена дори само на този въпрос. Е, и тя ще бъде доста богата на съдържание. А, на второ място, за намаляването на разходите. Опростяването на нормативната уредба за малките и средните предприятия би било нещо добро. За съжаление обаче, не сме постигнали кой знае какъв напредък в това отношение, независимо дали говорим за националните законодатели или за Европейския е, парламент. Знам, че е, е, се шири фразеология на тази тема, много хубави думи се говорят, но на практика нищо всъщност или твърде малко се прави. По-нататък за патентното право. Аз как виждам нещата? Според мен това е един от сериозните приоритети за много председателства на Европейския съвет в продължение на последните 15 години. Сега сякаш вече сме намерили решение, което само сочи, че решението се намира в примиряването на различните позиции. И това може да бъде трудно. Европейски парламент, Европейска комисия, национални парламенти. Никой не може да смята, че има монопол върху истината. Отново диалог и пак диалог. Благодаря. Благодаря ви. Що се отнася до, до патентите, прав сте, наистина по-близо от всякога до сега, вероятно сме към а, а, а, близо, до, близо до успеха. И полското председателство има твърдото намерение да стигне до края на този път. Нека сега чуем представителите на Италианския сенат. Благодаря, господин председател. Темата управление и диалог и партньорство са теми от много голямо значение за вътрешния пазар. Ще се спра на някои аспекти, които ми се струват много важни в време на економическа криза, която се шири в вътрешния пазар. Има много държави, които прибягват към протекционизъм. Това вече беше изпоменато и от ораторите преди мен. Що се отнася до протекционизма, този въпрос е свързан най-вече с регионите – Всички трябва да бъдат свързани, да общуват в рамките на един социален диалог. При провеждане един социален диалог трябва да бъдат включени малките и средни предприятия, а не само големите предприятия и големите синдикати. Микропредприятията, малките и средни предприятия, те също са от голямо значение за Европейския съюз и те не трябва да бъдат изключвани от социалния диалог. Всички знаем какви надежди се възлагат на малките и средни предприятия. Очакваме от е, тях е, да стимулират економическото развитие, економическия растеж в рамките на вътрешния пазар. Също така, техният принос за постигането на целите, които бяха очертани, вече е много важен. Трябва да се действа и на политическо ниво, да се прилагат политически а, мерки, държавите членки да изпълняват а, заложените цели, да следват а, предписаните насоки и да се избягва тази тенденция, свързана с протекционизма. Необходимо е да се разгледат и данъчните системи в отделните държави и членки. Това е важно по отношение на конкурентоспособността, както във всяка една държава членка, така и в Съюза като цяло. това е една тема, която е много важна и за работодателите. Не трябва да се стига до изкривяване на трудовия пазар, до изкривяване на конкурентоспособността. Също така акта за Дребния бизнес също трябва да бъде интегриран във вътрешния а, пазар. Благодаря ви. Bardzo dziękuję za ten Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване. Да, прави сте, че е важно и малките и средни предприятия да бъдат представени. А в момента само крупните големи предприятия са представени както трябва, а другите не са представени достатъчно. Това е един проблем. Такъв проблем съществува в редица държави членки. Ето защо споменавам още веднъж, че е важно да дадем възможност малките и средни предприятия да дадат своя принос, да, да намерим начин да а, засилим тяхното представяне и да дадем възможност техния глас да бъде чут. Силвио обосори от Европейския парламент. Много се радвам, че съм тук и мога да взема участие в тази дискусия с националните парламенти, свързани с подобряване ситуацията на вътрешния пазар беше проведен и форум за вътрешния пазар. Доброто управление е много важно за функционирането на вътрешния пазар. Искам да се спра на един важен аспект, а именно транспонирането на законодателство, свързано с вътрешния пазар. 0,9 процента е дефицита, свързан с хармонизирането на законодателство през 2010-2011. Този процент е Цял и един. Това е доста разочароващо. Трябва да се следи за навременното хармонизиране на законодателството и с, само с едно високо качествено законодателство а, гражданите и малки ценни предприятия ще могат да се облагодетелстват от а, положителните аспекти на вътрешния пазар. Трябва да изградим едно солидно партньорство между Европейския парламент, националните парламенти в този законодателен процес. Необходимо е също и хармонизиране на след това приятото законодателство. Нека представителите на националните парламенти е, да се обърнат към своите своите държави членки и да настоят за хармонизирането на законодателството. Да, транспонирането е един сложен процес, ето защо е необходимо засилено партньорство и комуникация, така че да могат да се оптимизират резултатите, свързани с хармонизирането. Искам да се спра на още нещо. То е свързано с корелационните таблици. Те ще доведат за по-голяма прозрачност в работата на малките и средни предприятия и ще допринесат за по-високо качество на процеса на транспонирането. Аз вярвам, че всички трябва да се ангажират с правилното транспониране на законодателството и това правилно транспониране е свързано с използването на тези а, съпоставителни таблици. Европейския парламент и може а, да окаже влияние върху правителствата на националните държави да изготвят тези таблици и да ги използват, защото някои от тях а, не го правят. И така, вие сте представители на европейските граждани, както и ние. Ето защо смятам, че трябва да има по-добър диалог с гражданите и с малките и средни предприятия и да им разясним ползите от вътрешния пазар, защото вътрешния пазар може много да улесни тяхната работа. Важно е да има диалог между гражданите и парламентите, например по въпроси свързани с СОВИД. Да се обясни тази допълнителна добавена стойност на на законодателство, свързано с вътрешния пазар. Благодаря ви. Благодаря ви. Ако се получи едно дългосрочно сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент по отношение на законодателството, свързано с вътрешния пазар, тогава нещата ще се развиват по-бързо. Може би да се използва и лобинг от страна на националните парламенти, а също така е важно и те доказват натиск върху своите правителства. Вчера също беше споменато това сътрудничество между националните парламенти, Европейския парламент, за общуването между парламентите и гражданите. Това е една тема, с която трябва да се занимаем. Сигурен съм, че господин Харбър прави много в тази област. Това се вижда и в интернет, Видно и под формата на редица публикации. Това е посоката, която, която трябва да следваме. Така че ние ще последваме вашия пример, поне в Полша. Това мога да го обещая. Дами и господа, Сега ще дам думата на господин Елюнакос от Литовския парламент. Благодаря ви, господин председателю, за предоставената възможност. Промишлеността и селското стопанство в някои страни пострадаха от неравнопоставените конкурентни позиции във Франция, в Германия, в Испания. Селските стопани настояват за по-големи преки плащания и по-голяма по размер помощ от фондовете, но балтийските страни също настояват за своя справедлив дял от фондовете. За съжаление, по-малките страни, особено в източна Европа положението е по-неблагоприятно. За разлика от заявените цели да се укрепят нашите конкурентни предимства. При неравна отправна точка – ще пострадат економиките на нашите страни, защото нашата продукция, нашите стоки никога няма да могат да се конкурират с произведените в по-добре финансирани страни. Пред лицето на безработицата хората търсят препитание другаде и се превръщат в ефтина работна ръка в други държави членки. гражданите на Литва и на други страни са принудени да търсят работа в корабостроителниците в Хамбург и другаде. Поради тази причина трябва да обсъждаме и допълнителни мерки, включително охраната на външните граници. Трябва да се борим с трафика на хора, особено през границата с Беларус. Ако се съсредоточим само и единствено върху конкурентно способните си предимства вътре в Европейския съюз, можем да пренебрегнем отношенията си с трети страни. И още нещо много важно. Трябва да знаем кое наистина интересува нашите граждани. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Громеш от Франция. Благодаря, господин председател. Акта за единния пазар всъщност цели европейският гражданин да бъде поставен сърцевината на вътрешния пазар, на един конкурентоспособен вътрешен пазар. И Франция подкрепя идеята да бъде укрепена социалната, да бъде укрепен социалния аспект на вътрешния пазар и в всички актове за единния пазар да се включват положения за социални социалните отношения. В, самото, в самата оценка на въздействието в оценката на въздействието на равнището на държавите членки е, също трябва да се включва е, социалното измерение. И държавите членки би трябвало да засилят усилията си, да повишат е, капацитета си за оценка на въздействието в тази връзка. И Франция е готова да поеме своите задължения в това отношение. А сега няколко думи за трудностите, с които се свързва наблюдението по работата по някои предложения на национално равнище от самото начало, в, ранните етапи на законодателния процес, би трябвало да се говори с секретариатите на националните парламенти във връзка с въвеждането в националното законодателство на една или друга директива. Знаете, понякога директивите са твърде подробно разписани, това може да се промени, но тяхното подробно разписване затруднява въвеждането им по-нататък в националното законодателство. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е отново от Европейския парламент, госпожа Макларкин. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Кълниет и на останалите, които се изказаха против протекционизма и необходимостта да се съсредоточим върху конкурентоспособността. Предизвикателството е много голямо. Усъвършенстването на управлението на единния пазар е ключов стратегически приоритет в Европейския съюз. Жизнено важно е, е в този е, труден период да се създават работни места, да се е, подтиква новаторството и съм Съгласна с доклада на госпожа Харнес от началото на годината, все по тази тема, още през 2009 година беше предложен в парламента един механизъм за наблюдение и проверка чрез таблиците за съответствие. Един от ораторите говори за извънсъдебните механизми за решаване на спорни въпроси, което ще бъде много полезно. Економиките на европейските страни са в застой и могат да ни изпреварят Бразилия, Индия, Китай и други, ако не се промени положението. Надявам се да постигнем обрат – да съживим единния пазар. В Великобритания през тази година беше публикуван един доклад за премахването на бариерите извън Европейския съюз, насърчаване на новаторството и други мерки за засилване на растежа. Това са политическите насоки, които имат значение за пълното разгръщане на потенциала на единния пазар. Транспонирането трябва да е своевременно, ефикасно и националните правителства трябва да запознаят своите граждани и предприятия за последиците от прилагането на европейското законодателство, както и да разработят собствени програми за премахване на пречките в държавите членки. Приоритетите трябва да се определят в този процес, като комисията в партньорство с държавите членки трябва да работи по мобилността на гражданите, както и ускореното сключване на спогодби с трети страни. Задачата, която е пред нас, никак не е лесна, но промените са нужни. Ние трябва да постигнем растеж и а, новаторство и да тласнем економиката напред. E, Благодаря. Благодаря, госпожо Макларкин. Сега Антонио Кореда де Кампуш, член на Европейския парламент. Е, благодаря, господин председател. Три кратки бележки. Първо по въвеждането или транспонирането на законодателството и ролята, която би могъл да играе в тази връзка Европейският парламент. Един член на Европейския парламент би могъл сам да се осведоми за броя на въведените е, директиви, е, за изоставането, край на кращата да се оглежда на четири в това отношение и да обръща внимание на правителството на страната, чийто представител е в е, Европейския парламент. Пък и съвсем е, откровенно може да се разговаря с изпълнителната власт на една или друга държава членка, не че това ще намери веднага положителен отзвук, но все пак бихме могли да се надяваме на някакъв положителен резултат. После, наистина, потока тук не е еднопосочен. Никой няма намерение да размахва пръст срещу когото и да било. Но ако ще говорим за обмен, нека да бъде обмен наистина нека да бъде активен двупосочен процес. Но като изключим срещи като днешната, какво, какво стана по време на унгарското председателство, например? Заседава комисията за конкуренцията. Имаше и някои други съвместно с членове на националните парламенти и те всички бяха много полезни. Всяка възможност следва да се оползотворява. Комисаря Бърние, когато направи своята обиколка из държавите членки, е, посветена на акта за единния пазар, той навсякъде се среща едновременно е, с депутати от националния парламент и евродепутати. И днешната среща на тази смесена комисия би трябвало да стане широка практика. И тук, разбира се, тонът трябва да бъде на, на взаимното осведомяване, на, на обмена на информация, а не на взаимните нападки, разбира се. Между другото, Европейският парламент все още се учи е, на своите нови, по-широки правомощия. Още чиракуваме, така да се каже, две години по-късно, след, след влизането на Лисабонския договор сила. Но ако се вдъхновим е, от чувство за отговорност и е, настояваме останалите да се държат отговорно, резултатът не може да не бъде добър. А сега господин Миле от Унгарския парламент. Благодаря, господин председател. Вече чухме някои много значими послания, чуха се ключови думи, прозрачност, информация, ръководство, управление, партньорство. Но за да вдъхнем живот на тези думи, трябва да си подадем ръка. От съществено значение е всички да участват. Обменът на информация, разбира се, е нещо много важно. Вчера бяхме осведомени по финансовите въпроси, е, е, за просветата по финансовите въпроси, образованието. Много от нашите съграждани в държавите членки не разполагат с необходимата информация, не я разбират системата, защото информацията не е предназначена, е, е, приведена в съответствие с техните възможности. И ето за това е необходимо образованието, сведенията по финансовите въпроси да се преподават от най-ранна училищна възраст. Ако хората гледат на решенията вземани от Европейския съюз като на нещо чуждо, ако са отчуждени от тези решения, естествено те не биха били ефикасни. И в това отношение е, медиите, печатат, трябва да са по-активни. Да осведомяват широко за вземаните в Брюксел решения, така че гражданите да се приобщяват към, към тези решения. И тогава биха участвали по-активно, ако са по-добре осведомени, ако по-добре разбират. Вярно е, някои държави членки полагат усилия в това отношение и толкова по-добре. Но трябва да огледаме и различните институции и институционални процеси, които биха могли да бъдат въвлечени в тази задача. Ако не се разпространява необходимата информация, ако обществото не участва в нужната степен, ако то се чувства отчуждено от Европа, то рано или късно ще възникнат проблеми от вътрешно-политически план. Правителствата ще са принудени да въвеждат протекционистски мерки, обслужвайки общественото мнение у дома и, и така нататък. Много благодаря за това, че повдигате тези въпроси. Знаем, че понякога институциите на Европейския съюз трудно общуват помежду си. Е, какво да кажем за общуването с гражданите? Благодаря. Благодаря ви, че обърнахте вниманието ни на този важен аспект на управлението на единия пазар. Е, време е вече да обобщим. Моля госпожа Калниете да обобщи протеклата до тук дискусия. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на всички изказали се колеги от националните парламенти. Техните изказвания по един впечатляващ начин обрисуват картината на единния пазар в Европа. Много от изказалите се подчертаха колко е важен диалогът между Брюксел и националните парламенти. И в този дух, в доклада за управлението и партньорството, аз си подчертах всички текстове, посветени на партньорството, на диалога. Оказва се, че всеки втори е, параграф, всяка втора точка от доклада по един или друг начин засяга диалога между парламентите, между гражданите и институциите. Говори за това колко е важна информацията, как трябва тя да се разпространява, така че да достигне е, до всеки. И е, по-конкретно бих искала да се върна на казаното от почитаемия депутат от Унгария. Вярно е, че решенията, всяко решение се взема заедно от всички ни. Няма такъв случай, в който едно общоевропейско решение е просто да се парафира е, послушно от националните парламенти. И оттам нататък ние всички отговаряме за взетите решения. И европейските институции, и националните институции са длъжни да разясняват на гражданите така взетите решения. И после е, във всички изказвания е, се подчерта колко е, е сложно управлението на единния пазар. И една от целите е да се упрости това управление, да стане то по-ефективно, чрез регламенти вместо директиви, т.е. актове с пряко действие, където е възможно. Говорим за съпоставителните таблици. Наистина, без подкрепата на националните парламенти, тези съпоставителни таблици така и няма да влязат в употреба. После производствата е, по е, нарушение на договорите – започвани от комисията. Как да бъдат те по-ефикасни, да, по-ефективни, да, да протичат по-бързо? Да вземем в тази връзка пък казаното от колегата от Швеция, за това, че нищо не може да се налага отгоре, че, че всичко трябва да се решава в резултат от диалог – и ние се стремим да, да работим така. И в частност нашата комисия за вътрешния пазар и потребителите разчита на вашата подкрепа от националните парламенти, защото единият пазар да е ефективен и прозрачен, да създава повече работни места за европейските граждани. Аз е, е, години съм била член на национален парламент и знам колко е важно общуването с избирателите. Надявам се следващия път, когато се срещнем, да имаме и по-добри новини, които да споделим помежду си. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Калниете, за това отлично заключение. И моето време е, на председателстващ изтича тича и с това предавам председателската щафета на господин Червински от полския Сейм. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Една друга тема, която също е много важна, дебата свързан с дигиталния единен пазар. Какво означава той за Европа, за държавите членки и за съвета? Ще можем да разберем от този дебат какви са мерките, които могат да се приложат за развитието на този цифров пазар. И да извадим след това в края на дебата по уките от казаното. имаме списък с желащите, които искат да се изкажат. Има ли някакви други бележки, свързани с организацията? Имате ли някакви въпроси? Значи ще следваме същия ред като преди. Бих искал да да приканя пред госпожи представителя на полския парламент, за да направи въведение в темата. Значи финансовите пазари страдат от случващото се в економиката от кризата, която настана. Беше взето решение Европейския съюз да прибегне отново към единия пазар, който ще доведе до економически растеж, повече заетост и до економическо развитие. Но за да се върнем към този вариант, първо трябва да бъдат премахнати последиците от кризата, от економическата криза и да се справим пред световните предизвикателства. Да се изгради едно общество, на основата на новите технологии, да се постигне по-добра конкурентоспособност, да се създадат повече работни места, да се отворим към цифровите технологии. Ето защо а, ние се концентрираме в тази част от дебата върху единия цифров пазар. За да се създаде един такъв пазар, ще трябва да се справим с редица предизвикателства. Няма да можем да се справим с, световната конкуренция, ако не се отворим за а, новите развития и новите технологии. Създаването на един такъв пазар не значи, че ще се ам, окаже подкрепа на специфичен економически отрасъл или сектор – Цифровия пазар по-скоро ще откликне на изискванията и потребностите на гражданите и малките и средни предприятия. Ще се премахнат бариерите, ще се даде един по-леснен достъп до пазара. Ще се създадат възможности за инвестиране в електронни услуги. За тази цел трябва да се създаде и съответната инфраструктура. Е, цифровия пазар е един много, е една много важна част е, от от областта, свързана с електронните технологии. Значението на този пазар беше подчертано в стратегията до 2020 година, изготвена от комисията. Целите, заложени в тази стратегия, ще доведат до премахването на последиците от кризата. Има седем водещи инициативи и стратегии, включени в това съобщение на Европейската комисия. В това число са подчертани и ам, ползите от изграждането на единия цифров пазар. В момента е, Европа се състои от отделни национални пазари. Ето защо комисията реши да предприеме следната крачка, така че да, да даде възможност този единен цифров пазар да стане реалност да се премахнат отделните национални бариери, да се осъществяват трансгранични действия, да се даде един по-добър избор на гражданите. Освен това е необходимо да се ам, изгради едно доверие към а, цифровия свят защото хората се опасяват а, за това, че техните лични данни ще бъдат използвани неправилно, че ще се навлезе в а, а, тяхното лично пространство. През април тази година а, беше изприят пакта за единия цифров пазар. И Разбира се, обаче съществуват и бариери. Тези бариери вече бяха очертани различните системи, културните различия, липсата на доверие в интернет, недостатъчна защита на потребителите. Да, има разпоредби, свързани а, с електронния подпис, електронните фактури, но а, тези разпоредби са по-скоро доста сложни. И европейското а, законодателство транспонира по различен начин в отделните държави и членки. Искам да подчертая ползите от единия цифров пазар. Първо, ползите са много големи за частния сектор, за частните предприятия. Има възможности за иновации и ново въведения, които могат да допренесат за увеличаване на економическия растеж. Освен това има и ползи за потребителите. За това, че потребителите ще имат по-голям избор, а, ще, ще се предлагат по-низки цени, ще има по-високо качество на услугите и освен това ще бъдат намалени а, публичните разходи, което е много важно. А, дами и господа, в рамките на стратегията до 2020 година И ако а, бъдат изпълнени целите, заложени в нея до 2020 година, то растежът ще увеличи с 8-9%. Сега искам да дам думата на господин Корейдо де Кампас от Европейския парламент. И следващият оратор ще е Лаура де Родия от Франция. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao colega vice-presidente do, da, SEM, do, do Parlamento da Уважаеми господа, благодаря ви за уводните думи. Беше споменато, че трябва да сме по-уверени и трябва да гледаме по-оптимистично в бъдещето. Говорим за електронната търговия. На този въпрос искам да се спра. 9% от електронната търговия се отнася до а, трансгранични сделки. Необходима е по-добра банкова система, която да улесни търговията, да има една по-добра координация на данъчните системи. За да може всичко да функционира безпрепятствено. Разбира се, значение имат и културните аспекти. Относно а, обществените поръчки. Обществените поръчки могат да, да играят една много важна роля за развитието на електронната търговия, защото при тях се изисква дисциплина, ам, конкурентоспособност и така нататък. Но доверието е а, основния елемент, свързан с електронната търговия. Трябва да имаме доверие в технологиите, в това, че те функционират по-добре. Освен това, трябва да съществува и доверие в финансовите транзакции, доверие в това, че няма да се навлиза в личното пространство на гражданите. Много интензивно работихме в тази област. Сега ще можем да основем и една обсерватория, свързана с електронната търговия. Много работа има още да се свърши в тази област. Справа квестия зауфания до хандлу. Благодаря ви. Разбира се, електронната търговия е, става все по-актуална, но пък хакерите е, правят успешни пробиви. Голяма е задачата, която стои пред нас. Госпожа Лаура Дела Родиер е следващия оратор, след нея Йохансон. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз е, ще се спра на някои актуални въпроси е, от национален характер във Франция, е, които пораждат европейска загриженост. Първо, неутралността на интернет, един от факторите за на растежа на електронната економика на електронната търговия от значение за най-малките предприемачи и търговци в интернет. Е, регламентацията, която следва от третия пакет актове за далекосъобщенията, не е фактически достатъчна, е, макар и да обслужва интересите на най-големите в далекосъобщителния бранш. Позицията на Европейската комисия в съобщението и от април 2011 година е, е все още плаха по, по своя дух и ние смятаме и за напред да държим на неутралността на интернет. Вторият въпрос е за следващото поколение мрежи, основаващи се на оптични влакна. Това е едно от сериозните предизвикателства за развитието на цифровата економика в Европа. Към днешна дата финансирането във Франция само възлиза на 25 милиарда евро. Това са разчетите, които милиарди трудно биха могли да бъдат финансирани, било то от държавата, било то от частния сектор. Поради това сме особено заинтересовани от предложението на комисаря Нели Круз за въвеждането на данък върху дейността, специализиран данък върху дейността на днешните оператори за финансиране на, новите, на новото поколение мрежи. По-нататък въпросът за масово навлизане на високоскоростния интернет до 2013 година. Е, ние имаме известни съмнения в това отношение, тъй като според нас приоритетът е по-скоро разрастването на, на, на оптичната мрежа, а не толкова усилията да се повиши пропускаемостта на съществуващата. По-нататък въпроса за различните сегменти на пазара, пазара на, на съдържание, пазара на услуги и пазара на, на стокова търговия. Е, струва ни се, че на общностно равнище трябва да се търси данъчна координация е, в е, областта на електронната търговия. Един координиран данъчен режим би бил изключително положителен за развитието на електронната търговия и пожелаваме на Европейската комисия кораж и повече енергичност в това отношение. Благодаря. Много ви благодаря. Очевидно без инфраструктура няма да е възможно да постигнем нищо. Затова трябва да инвестираме в най-новите технологии – Сега господин Йохансон има думата. Благодаря ви, господин председателю. Международният съюз по съобщение отбеляза, че Швеция и Южна Корея са сред най-развитите по отношение на информационните технологии. Не всички, но много от гражданите имат персонални компютри от дома, имат високоскоростна връзка. Голяма част от училищата имат компютри и ги използват в обучението, но не навсякъде. Много са шведските граждани, които използват компютрите си за банкиране, за различни други услуги, но не всички. Бедността, географската отдалеченост, въз проблеми с ограничена мобилност. Всички те могат да бъдат е, причина за това, което боя се трябва да наречем цифрова маргинализация. Не бива да забравяме хората, които из... остават извън цифровата ера. Едните поколения трябва да имат напълно гарантиран достъп до цифровия пазар. Без изключение. Информационните технологии, според мен, са и отговор на някои от измененията в климата. С не по-малко от 15% с нови технологии можем да намалим емисиите въглероден диоксид с по-добро управление на енергийните ресурси също. Населението ни застарява, но е все по-здраво, по-активно знае как да използва информационните технологии и техните възможности трябва да се използват за повишаване на качеството на живота, особено на възрастните. Потенциалът на информационните технологии в здравеопазването е огромен. За хирургични е, интервенции, за поддържане на медицинска документация, за диагностика, за оптимално лечение на всеки пациент. И най-сетне социалните мрежи или социалните медии. Те ни дават възможност за общуване през държавните граници, така че да се разпространяват е, различни мнения и новини. Според мен е много важно цифровите услуги да продължават да бъдат достъпни и отворени за всички граждани и през е, границата. Нека помислим какво стана в Северна Африка неодавна – колко голямо значение имаше за гражданите да могат свободно да изразят мнението си. Що се отнася до роуминга и цените за него, трябва да има равнопоставеност, като важен фактор е за всички. Всички ние ползваме мобилни телефони. Далекосъобщенията трябва да се развият в цяла Европа и гражданите да бъдат готови да използват информационните технологии. На това могат да се научат от ранно детство, още от училище. Там децата могат да развиват своите информационни и други умения и знания. Благодаря. Благодаря ви. за изказването. Сега давам думата на господин Куздас. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казали за вътрешния цифров пазар, за това, че дава много предимства, но също има и много рискове, свързани с този пазар. Необходимо да има по-голяма сигурност по отношение на защита на на личните данни, трябва да се внимава с престъпността в интернет пространството. Необходими са единни насоки, единни разпоредби, за да има съвместимост между отделните системи. Важно е потребителите да имат доверие в, в тези технологии, да знаят, че парите, които те превеждат, ще стигнат там, където трябва. Необходимо да има гаранции, сертификати, свързани с истинността на продуктите. Е, в тази връзка искам да посоча проблема с пиратството и фалшифицирането на продукти. Не трябва да има прекалено високи бюрократични бариери. Трябва да има и а, е, много голямо доверие, що се отнася до случаите, когато стоките се рекламират. Следващия въпрос, който искам да спомена, е свързан с защита на личните данни. А, е, като имам предвид а, е, Wikileaks и, и, и други подобни портали, виждаме, че лични данни излизат на, на бял свят – Ето защо е важно да се инвестира в защитата на личните данни. На следващо място. хазарта в интернет. В момента хазарта в интернет е неконтролиран. какво се случва с суми, които се печелят, къде се облагат те, кои са въобще доставчиците на такъв тип услуги. много често в интернет сме свидетели на престъпност, свързана, свързана с деца, с а, финансови престъпления или също и друг вид престъпления, свързани с психически тормоз и така нататък. Благодаря ви. Благодаря ви много. Много интересен аспект засегнахте. Доверието и сигурността на гражданите. Без тях ние няма да успеем. Сега давам думата на председателя на парламентарната ни комисия, господин Харбър. Благодаря, господин председател. Говоря е, и от името на политическата си група, а и като докладчик е, по пакета за далекосъобщенията, за който неизбежно ще стане дума. Ето защо бих е, се ограничил до някои общи бележки в началото. Според мен темата е изключително важна за нашето съвместно сътрудничество, защото говорим за теми, които засягат всеки аспект на единия пазар и трябва да напреднем в законодателството. В тази връзка каня господин Куздас да се запознае с доклада, който нашата комисия гласува миналата седмица. Мисля, че точно там може да видите някои идеи, включително и за хазарта и начина по който държавите членки регламентират и контролират тази дейност. Най-общо парламентът в своето становище по законодателния пакет се противопостави на Европейската комисия и нейната идея да има централизиран регулаторен орган и предложи националните регулатори да имат много по-добре съгласувана рамка в областта на далекосъобщенията и да може последователно да се изпълнява законодателството. В Франция Например, госпожа Дела Родиер постави тези въпроси. Мисля, че госпожа Делародие не ме слуша, но а, е, точно към нея исках да се обърна. Тя изтъкна важността на а, неутралността на мрежите спрямо технологиите. Много се радвам, защото ние обръщаме внимание на този въпрос и за разлика от Националното събрание на Франция, ние смятаме, че регулаторният орган трябва да има право да се намеси, когато прецени, че това е нужно. Европейската комисия до сега е на становище, че регулаторният орган трябва да упражнява правомощията си, ако се е, нуждае от е, подобна намеса, но ние ще следим много отблизо какво предлагат и тогава ще преценим какво ще предприемем. И в заключение трябва да кажа, че съм съгласен с госпожа Делародие за значението на инвестициите. В целия законодателен пакет трябва да намерим начин да привлечем нови инвеститори в широколентовия обхват – и в усъвършенстването на дейността на операторите, които в момента действат на пазара. Създаването на условия за привличане на нови инвеститори е жизнено важно, защото на гражданите да имат достъп. Не е неразумно високото очакване за обема а, пайтове в секунда за всеки гражданин. Ние трябва да даваме пример и от тази седмица в сградата на Европейския парламент може да се ползва бежичен интернет и тези, които имат iPad, надявам се, ще бъдат много зарадвани. Благодаря. Благодаря, господин председателю. И сега давам думата на госпожа Кораца Билт. Много се извинявам, самолетът ми закъсня и съм убедена, че колегите са е, посочили най-важните моменти. Какво означава да изградим цифрова Европа? Най-сетне проумяваме, че не можем да залагаме на растеж само чрез бюджетни средства и пари на данакоплаците. Трябва да се впрегне целият потенциал на единния пазар и съвсем очевидно е, че има ограничения, дискриминация, пречки за свободното движение на стоки и услуги. И по отношение на данните и преноса им в мрежата. Многобройни са примерите. Много се радвам, че най-сетна iTunes разпространи по-широко излъчването. Spotify могат, а, да се, а, може да се ползва само в 8 страни. В някои държави дори е забранено да се продават очила а, онлайн. Мисля, че имаме възможност сега да настояваме какви са възможностите за цифровия пазар. За неутралността на мрежите трябва да подчертая следното. Интернет е средство. Дали физически или виртуално през мрежата, стоките и услугите трябва да се движат по едни и същи правила. Трябва да се облегчат предприятията, ако искат чрез електронна търговия, по интернет да се установят другаде. Гурото, звездата на електронната търговия в нашата парламентарна комисия е друг колега и аз не искам да цитирам негови а, аргументи. Фалшификаторството е голяма опасност за електронната търговия – Настояваме за по-бързо приемане на директивата за електронния подпис, на нормите за оперативна съвместимост, за намаляване на цената на роуминга. Надявам се да се предприемат стъпки на национално равнище за премахване на препятствията и да се изгради истинска цифрова Европа. Благодаря. Е, bardzo dziękuję. Dobrze powiedziane, musimy znieść granice. Благодаря. Добре, добре казано. Наистина трябва да премахнем границите и бариерите. Госпожа Гепард. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че... благодарна съм, че тази тема се обсъжда тук. Става въпрос за много важни неща, които пряко засягат нашите граждани. Без тези нови а, средства за комуникация, а, просто нещата няма как да вървят. А, всички граждани трябва да имат достъп до тези технологии, така че да могат и те да са част от този глобален свят. Трябва да има универсални услуги, които да са достъпни за всички граждани, а не само за тези, които могат да си го позволят. Е, в тази връзка, свързана с достъпа на гражданите до тези мрежи, е важно да се запази неутралност на мрежите. Големите предприятия по принцип имат по-лесен достъп, по-привилегирован достъп, което не е справедливо. Гражданите не трябва да бъдат дискримини... дискриминирани. На следващо място Една тема, която е важна за мен и за парламента, това е темата свързана с защитата на личните данни. Темата вече беше ам, спомената и от други оратори. В мрежата става просто за обмяна на много а, лични данни. Трябва да се внимава за това да не се злоупотребява с а, тях, защото се развиват и софтуери свързани с шпионаж на лични данни. Използват се от различни организации организации. Трябва да помислим по какъв начин да се справим с тези проблеми, така че а, да се създадат правила. Е, необходимо е да има прозрачност, но от друга страна да се запази личното пространство и личните данни на гражданите. Благодаря ви. Благодаря ви. Както виждате, много работа предстои в тази област, работа, която трябва да бъде свършена от Европейския парламент. Сега господин Мандърс от Европейския парламент, имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към казаното до тук, свързано с вътрешния пазар и информационните и комуникационни технологии. В тях се крие един много голям потенциал. В парламента се говори а, за за тези неща от много години. В парламента работим с една система от 2003 година. говори се за по-голяма нужда от използването на тези технологии, от единен цифров пазар. Да, говорим всичко това, но като се върнем в къщи, нещата са други. В миналото се работи и по хазарта. Но обаче, ам, когато а, нещата опрат на национално ниво, тогава а, тези въпроси малко се размиват и губят а, значение. Има политици, които казват, че имаме нужда от по-добър вътрешен пазар, по-добра система за нашите граждани. Аз работих по въпроса за видеоигрите, но стигнахме до задънена улица. В Съединените щати има специални видеоигри, също се използват и те такъв тип технологии в образованието. Ако сте наясно с нещата, тогава може да прецените кое ви е необходимо и кое не. Така трябва да стане в Европейския съюз. Смятам, че трябва да работим с националните правителства, така че да бъде изготвено общностно законодателство, което ще помогне на нашите граждани. Необходимо е да се концентрираме по-скоро върху европейското ниво, не е, върху националното ниво. Ако не направим това, ще е, има все повече економически проблеми. Да, може в някой регион да има неутралност и а, такива а, подобни неща, А, но трябва а, да сме по-дръзки и да излезем извън тези рамки. Да се концентрираме върху европейския а, подход и, и а, да заеме нашето достойно място а, на глобалната сцена. Трябва да убедим комисията и съвета по всички тези въпроси. Bardzo dziękuję za ekspresyjne wystąpienie. Благодаря за това страстно изказване. Мисля, че мнозина от нас има достъп до една по-добра техническа инфраструктура, но разбира се, този достъп би следвал да бъде за всички. А сега госпожа Елдегард от Норвежкия парламент. Благодаря, господин председател. Много интересна, мисля, е тази дискусия. Повдигат се много важни въпроси. Аз мятам, че нашата политика би следвало да допринася за постигането на целта за един по-разумен, по-устойчив и по приобщаващ растеж в Европа. Цифровата економика се развива с бурни темпове, но за да се възползваме в максимална степен от цифровите технологии, следва да премахнем бариерите в, на, на вътрешния пазар. Един истински вътрешен пазар може да има само чрез разпространяване на знание наред с раз, израстването, раз, изграждането на доверието. Необходимо е да се развият трансгранични системи за установяване на самоличността в интернет и за цифров подпис. В тази връзка аз подкрепям казаното току-що тук от господин Йохансон от Швеция. Много важно е наистина всички граждани да могат изцяло да се възползват от възможностите на новия цифров пазар. Благодаря. E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Mamy jeszcze jednego mówcę. Благодаря. Още един, едно изказване ще чуем от господин Демикран от Турския парламент. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми колеги, развитието на цифровите технологии е един от най-важните лостове на растежа в економиката. Преносът на глас и данни стават все по-значими дейности навсякъде по света. Цената обаче на така наречения роуминг по пренос на данни е все още твърде висока и е, потребителите, в това число стопанските се въздържат от ползването на тази услуга. В интерес на всички, и на, и на физически, и на юридически лица е цените да паднат, технологията да стане по-сигурна. Съгласно едно, резултатите от едно изследване от март месец 2010 година, брутният вътрешен продукт в Европейския съюз би могъл да нарасне с 4% до 2020 година, само благодарение на цифровизацията на пазара, което в абсолютно изражение възлиза на около 500 милиарда евро. Ако бъдат премахнати и последните препятствия пред единия цифров е, пазар, економическите субекти бързо ще навлязат на този пазар и ще го доразвият. Позволете ми, господин председател, да осведомя колегите, тук да обърна вниманието ви на това, че пълноправното членство на Турция в Европейския съюз ще бъде от полза не само за самата Турция, а и за Европейския съюз. Икономическата интеграция на Турция в, на вътрешния пазар, предвид това, че турската економика е в добро здраве и се развива добре, ще бъде от полза за целия Европейски съюз световен мащаб. И разбира се, за самата Турция, присъединяването и към Европейския съюз е, ще й даде възможност да разпростре ценностите на Европа, в това число върховенството на закона и зачитането на правата на човека насякъде и Средиземноморието. При това членството на Турция няма да бъде бреме за Европейския съюз. То ще бъде само изгодно за него. Ето защо ние държим процесът на преговори за присъединяване да продължи. За съжаление той сега е в застой. 18 от е, е, главите в хода на преговорите са закрити, блокирани са по чисто политически причини. И ние се възползваме от тази възможност да ви уверим, че Турция си върши работата, е, въвежда общностното достояние на Европейския съюз в своето законодателство, независимо от хода на преговорите, независимо от това дали ще се осъществи нашата цел да се присъединим към Европейския съюз, ние държим да подчертаем, че сме убедени привърженици на европейските ценности, Работим за е, тяхното въвеждане в нашата страна. И ние се стремим към отвореност, към премахване на политическите предубеждения. Настояваме преговорите да продължат, пък да видим какво ще стане накрая. Дали Европа ще иска Турция, дали Турция ще иска Европа, нека оставим този въпрос за по-нататък. Благодаря. Благодаря и нека кажа, че ви пожелавам упоритост е, и е, сили по пътя към Европа. Организаторите знаете, ви дават възможност да включите е, в дискусията и с е, син или жълт картон, чрез спонтанни изказвания или чрез реплики. Още един е, оратор имаме, господин Валкюнас от Литва. Благодаря, господин председател. Знаем, че днешният свят е свят на парадокси. Вчера имахме кафе, вода и какво ли още не, а днес и капчица не е останала. Това само като увод. На пръв поглед, знаете, всичко изглежда прекрасно, но ако се вгледаме по-внимателно, какво можем да кажем? трябва да се възползваме от възможността е, да оползотворим е, стратегическото си ценово преимущество. А в интерес е, на потребителя по-високата степен на, на пазарна конкуренция води до намаляване на цените и повишаване на качеството. Реалният живот обаче е, представя съвсем други предизвикателства. Не можем е, да си затваряме очите за социалната цена. Е, говори се тук за изграждане на, на технологичните платформи, за облагане с данък, но замисли ли се някой какво ще означава това за обикновения потребител? Да, да се инвестира в новите технологии, но задаваме ли си въпроса с какво ще инвестираме? Много от държавите членки е, са дълбоко задлъжнели, на ръба на фалита са. Говорим за регулиращите органи. Знаем обаче на практика как е, се държи един регулатор, как е, е изложен на всякакви влияния от, от различни лобит. Аз приветствам тук казаното от австрийския представител. Имаше и някои други разумни изказвания. Мисъл, че цената на цифровизацията е прекалено висока. Да, пазарът може да се оценява на около 500 милиарда, но някои цифрови технологии пък биха могли да бъдат поле за развихрене на корупцията – а какво да кажем по-нататък за експлуатационните разходи, за преразпределението на работната сила, за евентуалните отрицателни социални последици? Така че нека погледнем по-рационално, да не си затваряме очите за възможните отрицателни въздействия. Знаете, всяко лекарство днес задължително се съпътства от информация за противопоказанията, за страничните ефекти. Благодаря. Благодаря. Вие зададохте, повдигнахте много е, въпроси и е, ние, разбира се, трябва да дадем ясен отговор, което означава, че ни предстои още повече работа. Сега господин Чеверия от парламент, от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Добър ден. Съжалявам, че закъснях. Имах други ангажименти тук в парламента. Имаше заседание е, с комитета на регионите. Бих искал да кажа няколко думи за значението на електронната търговия в контекста на акта за единния пазар – Електронната търговия е съществен фактор за нарастването на заетостта, на конкурентноспособността, за внасене на оживление в европейската економика като цяло. Опитите да преодолеем кризата трябва да бъдат цифрови опити. И аз имам сериозни основания да твърдя това. В Краков разговаряхме за акта за единия пазар с представителите на, на парламента, на, на съвета и на комисията. Разговорът беше много ползотворен и е, на мен ми се отдаде възможност да бъда основен докладчик на работната среща посветена на електронната търговия. И посланието ми бе пределно ясно. Излизането от кризата има своята цифрова форма. Ние сме свидетели на безпредседентна революция, на цифровата революция, която по своето значение е равна на промишлената революция. Та, и ние трябва да, да, да впрегнем е, тази сила, която е, влияе върху всички е, поколения, върху новите и върху онези, които са родени преди нея. Бъдещето е електронната търговия, а в Европа има много проблеми в тази връзка, не на национално, на общо европейско равнище. В отделните държави всъщност проблем няма. Секторът нараства е, година след година. Но в общоевропейски план не е така. Защо? Обсъждали сме го нееднократно. Все още има твърде много препятствия, твърде много бариери, издигани от една или друга страна. Възпрепятва се опозотворяването на потенциала на електронната търговия. Говорим е, за по-нататъчното развитие на тази област. Сякаш става дума за далечното бъдеще. А другаде по света това е вече настояще. И трябва да се попитаме, готови ли сме за това настояще. Някои смятат, че въпросът трябва да бъде оставен на отделните държави членки. И всеки път, когато говорим за повече Европа, нещата сякаш винаги стигат до застой. По-бързо се развива по-малкото Европа, сякаш. Време е за действия. Време е за е, решения, за утвърждаване на електронната търговия на паневропейско равнище. Онова, което казахме миналата седмица, всъщност се свежда до една дума – доверие. Доверието в условията на една е, технологична среда, която не се ползва, уви, с достатъчно доверие в Европа. И ние трябва да работим за изграждането на, на доверието. И тук, в Европейския парламент, и отново нека кажа, тези усилия е, ни гарантират излизане от днешната економическа криза. Благодаря. Благодаря ви за много уместното изказване. Има ли други желаящи да се изкажат, да зададат въпрос? Май няма. Моля тогава господин Межидло от Полския парламент да обобщи. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за интересния дебат. Аз съм оптимистично настроен, когато става въпроса за един цифров а, пазар. Само малко ме смути из казаното от е, литовския представител. Може би той не ни е разбрал както трябва, защото когато става въпрос за 500 милиона евро, това е сумата, която ще се генерира допълнително, когато бъде създаден този единен е, цифров пазар. Това е равностойно на 4% от БВП. Това не е, е Сумата е свързана с разходите по създаването на пазара. Също така беше казано, че новите технологии създават корупция. В следващата част от дебата ще обсъдим и темата за обществените поръчки. Корупция се създава тогава, когато има директ контактен контакт между хората. Докато тези технологични решения са не корумпирани или не създават корупция. Ние сме наясно не само с ползите от този пазар, но и с рисковете и предизвикателствата, свързани с неговото създаване. Представителя на Френския парламент ни каза, че Франция е готова да инвестира 25 милиарда евро в а, оптични влакна. Ние също а, въвеждаме широколентови връзки в Полша. Това става възможно чрез специално законодателство и чрез създаването на такъв род услуги. 1,5 милиарда евро са предвидените инвестиции, но имаме и специален закон, който, чрез който се генерират в допълнение 1 милиард евро. Или това е сумата, която а, вече е инвестиране. Когато става въпрос за а, публични средства, то тогава нещата са малко по-различни, защото те не, ам, ам, не са налични винаги. Обаче те са необходими за развитието на тези технологии на местно и регионално ниво. Да, много неща трябва да бъдат направени на ниво Европейски парламент, на ниво национални парламенти, национални правителства. Е, всички трябва да се справят с съществуващите предизвикателства. Е, има нова директива, свързана с електронния подпис. Е, надявам се, че нейното приемане няма да бъде забавено защото нейното действие е много важно. В Полша се усеща липсата на тази директива. Защото когато променяме променим нашето вътрешно законодателство, свързано с електронния подпис, ние искаме да се ползваме от ам, решенията, включени в а, тази директива. Електронния подпис е много важен, както и електронните фактури. Те, всичко това са аспекти, които са от голямо значение за единния вътрешен е, цифров пазар. Благодаря на всички участници в този дебат, в един много оживен дебат с много конкретни теми, които бяха засегнати. Сега Предавам председателство на господин Харбър. Благодаря, господин председателю. Имам честа да председателствам последната част от е, днешното ни заседание. Темата ни е обществените поръчки. Розови са формулярите, в които можете да заявите желание да се изкажете по темата обществени поръчки. Можете на екрана пред вас да следите е, списъка на записалите се оратори, тяхната поредност, но съм сигурен, че ще ни остане време и за спонтанни изказвания от залата. Темата има първостепенно значение за вътрешния пазар. Не само за самото му създаване, а и защото обществените поръчки постигат и други е, цели на обществото. По-зелена, по-новаторска економика, социално справедлива економика. И всички тези елементи е, във все по-голяма степен е, за наше удовлетворение са отразени в действащото законодателство. Имаме два доклада по собствена инициатива по темата. Докладчик като госпожа Руле ще говори по тази а, тема, която обсъждахме миналата седмица. Не на всички езици е готов а, окончателният текст на доклада, но съвсем скоро ще бъде готов и можете да го видите в страницата ни в интернет. И така ще дам думата за 5 минути на Хайди Руле за встъпително слово. След това господин Йохансон от Швеция, Весайте и Андрю Шваб. За да спазим съотношението 2 към 1. Първо, Хайди, Хайди Руле. Благодаря, господин председателю. Ам Обществените поръчки в Европа трябва да бъдат свързани с по-висока степен на конкурентност. На... Има и правна несигурност, стига се до съдебни спорове. Има много малки и средни предприятия, които са свързани с ам, разпределението на обществените а, поръчки и затова се радваме, че а, те този аспект беше включен в стратегията до 2020 година. Радваме се, че излезе и зелена книга по темата. Миналата седмица водихме подобна дискусия в Краков за това, че трябва да има преразглеждане на съществуващото законодателство. Директивата трябва да се да обхваща процесите на разпределяне на обществените поръчки относно услугите. Трябва да има една по-ясна дефиниция на обхвата, на правните рамки. Също тази по-ясна дефиниция, формулировка ще доведе до по-висок, по-голяма правна сигурност. На следващо място заетостта. Какво може да се направи в тази област? Парламента ам, смята, че в самата директива ам, е вклю... Е, в самата директива се намира този а, проблем, който не дава възможност да бъдат а, преодоляни тези административни а, процедури. Искаме а, да се включат, да се включва в директивата целият жизнен цикъл на продуктите, които се предлагат да се дава повече подкрепа, свързано с методологията. Освен това, трябва да се създаде по-голяма яснота за това, че не не само продукта, но и самия процес трябва да бъде включен в спецификациите. И този въпрос трябва да бъде разяснен при едно преразглеждане на законодателството. Освен това, важно е при обществените поръчки да има по-високи стандарти, да има по-открити стандарти, Предлагаме да се създаде една база данни а, в, а, си, свързана с системите за сертифициране. На трето място гъвкавостта. А, трябва да има система, систематично наблюдение на пазара. Още веднъж ясно трябва да се подчертае, че това е а, желателна мярка, една необходима мярка. Но, разбира се, трябва да се е, вземе, вземат предвид критерии като предварително е, публикуване на отделните е, поръчки. Освен това, искаме да се допускат и альтернативни възможности, е, да има повече функционални изисквания, да, и, да се допускат е, допълнителни е, предложения, допълнителни оферти, да се помисли за това, когато се допускат грешки, да могат те да бъдат коригирани и да има по-прозрачни критерии. Предлагаме комисията да провери праговете, които бяха заложени. Освен това искаме да се внимава повече за практичната страна, да има повече обмен на, на мнения, на, на най-добри практики. освен това, да има образователни програми в отделните държави членки. Други аспекти са свързани с това да се зададат по-добри възможности за малките и средни предприятия, да се намалят техните административни разходи, да се ам, предлагаме да се ам, използват системите за, за преквалифициране, също така да има един електронен паспорт, електронен документ, с който да се взима участие при разпределянето на обществените поръчки, да се прилага принципа свързан с това да се използват най-добрите практики. С директивата не са постигнати целите, а именно 50% от обществените, обществените поръчки да се осъществяват по електронен път. Този процент в момента е само 5%. в тази насока е важно да бъде приета директивата за електронния подпис – освен това, има нужда от синхронизиране на отделните платформи. В тази връзка е важна оперативната съвместимост. Опитах се да съм по-конкретна. Uh, Много благодаря, Хайди. Поставяш изключително важни въпроси по една толкова сложна тема. Препоръчвам да се запознаете с доклада на Хайди, защото осветлява теми важни и за държавната администрация на държавите членки. Продължаваме с разискванията. Господин Йохансон от шведския парламент има думата за 3 минути. Заповядайте, господин Йохансон. Благодаря, господин председателю. Обществените поръчки е, вземат много голям е, относителен дял от потреблението и за това те са много важни за потребителите. Екоизбори, етикети, е, честна търговия и така нататък. Трябва да прилагаме принципите на прозрачност, недопускане на дискриминация, пропорционалност, взаимно признаване. Всички те трябва да бъдат взети предвид. За хранителните продукти само 50% от а, потребяваните са местно производство. И а, може да се каже, че сме благодарни на германските земеделски стопани, които хранят шведските семейства. С администрация от а, 9 милиона, 3 милиона дневно с ястията, които се сервират в училища, болници, столове и така нататък обществените поръчки се използват за усъвършенстване на процедурата, но не удовлетворително. Имаме и е, най-строгите закони в Европа за хуманно отношение към животните. Ние искаме да сме сигурни, че пържалата, която е в чинията ни е, на трапезата, е от животно, към което отношението е било а, хуманно. Предвидени са и санкции. Принципът на недопускане на дискриминация и равнопоставеност изисква законите така да бъдат разработвани и прилагани, че да се гарантира възможно най-висок стандарт на хуманното отношение към животните – с ясни етикети, е, с обозначаване на съдържанието и на происхода. За сега нямаме а, е, хармонизиране на европейско равнище на хуманното а, е, отношение към животните. Член 30 от а, договорът е нормата, която въвежда темата, но какви са националните отговорности все още не е ясно. В цяла Европа трябва да се обърне внимание на този въпрос е, на европейско и национално равнище. Е, много интересно предизвикателство отправяте господин Йохансон. Стандартите за хумано отношение към животните, боя се, не са в ресора на нашата парламентарна комисия, но така или иначе те са важна тема за Европейския съюз. Ще имаме предвид а, а, тази а, тема. Сега госпожа Весайте от Литва. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика госпожа Хайди Юле, е, Руле за е, нейния доклад. Е, много важни теми във връзка с обществените поръчки бяха изложени в нейното изказване. Около 400 милиарда долара се а, губят а, в световен мащаб поради корупция в обществените поръчки. Ето защо, когато говорим за обществени поръчки, противодействието на корупцията е най-важният въпрос. Електронните обществени поръчки, следователно, трябва да бъдат приветствани. Друг въпрос, който също е засегнат доклада, е свързан а, с прилагането на най-низката цена като основен критерий – и съответно премахването му като водещ критерий. Ако възприемем един дългосрочен подход, примерно в строителството, много добре знаем, че най-низката цена не е най-сполучливият критерий. Трябва да имаме предвид разходите за труд, екосъобразните технологии или така наречените зелени технологии – те също са много важни критерии, които трябва да се прилагат и да се обявят предварително в търговете. Сега няколко думи за малките предприятия и тяхното участие в търговете за обществени поръчки. Предложеното в доклада не е достатъчно, за да реши проблема на малките и средните предприятия и тяхното участие. Няма нужда да преоткриваме колелото. 5% от малките и средните предприятия са подизпълнители. Защо да не използваме опита на тези държави, които задължително изискват подизпълнители да бъдат малки или средни предприятия? Защо топлата вода ще измисляме пак? Трябва да бъдем разумни. Ако ще използваме парите на данокоплатеца най-рационално. Ако искаме да прилагаме национални мерки, не бива да забравяме, че в редица държави правителството е най-големия работодател. В държавния сектор работят най-голям брой заети. Затова обществените поръчки трябва да бъдат по-прозрачни и насочени към дългосрочни резултати. Чрез тях всички пари на дънакоплатеца ще създадат добавена стойност. Благодаря. Uh, Благодаря. Следващия оратор е господин Шваб от НП а след това господин Валкилнас от Литва и господин Борначин. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо се радвам, че имам възможност да говоря с колегите от националните парламенти и да обсъдим с тях тази така важна тема, свързана с вътрешния пазар. Госпожа Рюле като цяло очерта най-важните въпроси от доклада. Ето защо ще се спра на други аспекти. Искам да се присъединя към казаното от колегата от Литва, а именно, че средствата на данакоплатците трябва да бъдат използвани ефективно в областта на обществените поръчки. Искам обаче да кажа, че не съм съгласен с колегата от Швеция, че има редица мерки за подобряване на социалния, обществения, екологичния живот на инфраструктурата, свързани с тях, но това трябва да е едно решение, което да се вземе от тези, които имат право да го вземат. И трябва да говорим за конкретните критерии, свързани с обществените поръчки, а не за други критерии, които подлежат на някакво политическо влияние. Искам да дам право и на колегата, който говори преди мен за това, че парите на накопаците трябва да се използват по най-ефективния начин. Обществените поръчки не са един от най-прозрачните не е един от най-прозрачните сектори, не е ясно как се използват парите на дънакоплаците. Ето защо ние създадохме тази директива в Европейския парламент съвместно с комисията и ние се позовахме на принципите на вътрешния пазар, за да осветлим тези места а, и тези аспекти, които до сега бяха неясни. По отношение на малките и средни предприятия, госпожа Рюле също спомена че на тях трябва да се отдаде по-голямо внимание и те трябва да взимат по-активно участие в търговете. Срещах се с колеги от Базел. Базел е близо до моят избирателен район. Там беше изградена клиника за 180 милиона евро. По-скоро беше обявена една такава ушествена поръчка, но в региона на Базел няма предприятия, които да желаят поемането на изпълнението на тази поръчка. Не трябва да има дискриминация а, при избора на изпълнител. Трябва да има еднакви критерии за оценка, но за съжаление пазара не функционира все още по такъв а, начин а, че да има такова справедливо разпределяне на поръчките. Това, което може да се направи е, е, е вътрешния пазар да бъде един открит пазар за малките и средни предприятия, е, да, да се е, извършват услуги е, и да се поемат е, поръчки и в международен мащаб. Благодаря ви за вниманието. Uh, uh, Господин Валхинес следва от Литва. Имате думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Чухме е, тук да се говори за зелената книга. Аз се надявам това да не е онази прословута зелена книга е, на бившия либийски ръководител Кадафи. Надявам се, това, за което говорим хай на кращата, да се въведе на практика. Трябва да е, приучаваме в край на кращата е, младите преди всичко е, да не отнемат чуждото, да не крадат. Трябва да имаме предвид и други някои критерии. Да. Анализираме и предисторията на участниците в една или друга тръжна процедура, внимателно да се проучват а, е, техните търговски книги, е, е, подоходната политика и възоснова на, на този внимателен анализ да се изработват критериите. Защо не трудовата инспекция? Е, да, да, защо да не се включи и тя в оценката на участниците в една тръжна процедура? Защо да не се включи и финансовата полиция? Трябва да създадем една общоевропейска база данни, в която да се съдържа информация за всички предприятия, е, участващи в обществените поръчки, така че е лесно да може да се провери дали е, те заслужават доверие или не. Трябва да знаем кой кой е, кой е бил честен, кой не. Благодаря. Благодаря, господин Валкюнас. Господин Боначин следва от Италианския парламент, след това госпожа Вайлер от Социалисти и Демократи в Европейския парламент и след това е, госпожа Громерш от е, Националната асамблея на Франция. Благодаря, господин председател. Когато говорим за единния пазар, обществените поръчки, възлагането на обществени поръчки сред най-важните теми. Никой е, няма да успори твърдението, че благодарение на обществените поръчки, между другото, бихме могли да излезем от кризата. А, тази сутрин господин Трише вече говори за кризата като за структурна криза. И така, обществени поръчки, и то обществени поръчки най-вече в развитието на техническата инфраструктура. Лесно е да се каже, но проблеми колкото искаш. Е, знаем за Зелената книга на комисията. Тя бе разпространена на вниманието на държавите членки, на съответните законодателни събрания. У нас в Италия италианският сенат се занима с въпроса, проведе редица изслушвания на експерти и съвсем скоро ще приемем становище по зелената книга, което според мен си струва усилията днес. Обществените поръчки следва на свой ред да позеленеят. Но преди всичко Какъвто и да е предметът на обществена поръчка, процесът трябва да бъде прозрачен, да бъде бърз и да не бъде е, съпроводен от различни спънки, от възможности за едни или други да се държат по корумпиран начин. Да не говорим за случаи, в които договорът, с който се възлага обществена поръчка, може да прикрива закононарушение. Друг въпрос е въпросът за участието на малките и средните предприятия. Не се прави сякаш достатъчно, за да се насърчи участието на МСП в процеса на възлагане на обществени поръчки. У нас през изтеклия законодателен период, на първото полугодие на 2011 година, приехме нормативен акт за облегчаване на участието на МСП в обществените поръчки чрез така нареченото проектно финансиране. Имайки предвид състоянието на държавните финанси, днес необходимо е да се привлича частно финансиране за възлагането дори на обществени поръчки. Това е сякаш, можем да кажем, трето, трето поколение финансиране на обществените е, поръчки. Това имам предвид, като казвам проектно финансиране с участие, защо не, на частния сектор и по-нататък участи поне в експлоатацията на изградения обект. Благодаря. Благодаря ви много, господин Борначин. И пак много важни неща се чуха за общото социално и економическо значение на обществените поръчки. А сега госпожа Вайлер. Аз също искам да благодаря на колегите, които взеха думата, на колегите от националните парламенти. За нас е важно тяхното мнение. Може да го използваме като база за по-нататъчните ни действия. През декември комисията ще изготви предложение за директива. Тази директива ще бъде изготвена възоснова на доклада на госпожа Рюле, доклад, който ще гласуваме. И така, през декември ще имаме възможност по-подробно да се запознаем с тези предложения. Приветствам факта, че 17 от 18% от БВП се дължи на обществените поръчки и в бъдеще този процент ще се увеличи, тъй като в много държави членки се изпълняват инвестиционни програми, свързани с насърчаване на економически растеж и ето защо значението на този сектор, свързан с обществените поръчки, ще се увеличи. Искам да се спра на казаното госпожа Рюле. Ние ще сме много благодарни за вашите идеи, свързани с това как да включим малките и средни предприятия в сектора на обществените поръчки. Ако имате някакви идеи, ние ще сме много благодарни. На следващо място, добре, ако споделите вашият опит в участието на международни трансгранични проекти и обществени поръчки. Ам, Като цяло делът на международно обществени поръчки е около 2%. Това не е достатъчно. И какви проблеми съществуват според вас при такъв тип проекти? На следващо място Зелени обществени поръчки съществуват от 10 години в редица държави членки, но това, което липсва са социалните критерии. Обаче пазарът е толкова разпокъсан, че има несправедливи условия на труд, има нестабилни и работни места, несигурни работни места. Ето защо е необходимо в обществените поръчки да се включват и социални аспекти, свързани с ам, насърчаване на участието на жените на трудовия пазар, на а, включването в трудовия пазар на хора с а, увреждания, също и проекти свързани с фертрейд. Трябва да бъдат включени. Необходими са а, стимули, стимули, които трябва да бъдат взети предвид от комисията, така че да се създават стимули за устойчиво развитие, за нововведения, за щадящ растеж. Ако тези идеи ги пренесете и в вашите държави членки, това ще е от полза. Um, uh, Благодаря ви, госпожо Вайер госпожа Громеш, след това господин Папа Георгио, след това господин Кройцман от Европейския парламент, госпожа Громеш от Националната асамблея. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да отговоря на въпроса на госпожа Вайлер, свързан с участието на малките и средните предприятия. Днес трудността за МСП се свежда до сложността, до комплицираността на процеса на възлагане на обществените поръчки. Трябва да се въведе някаква форма на гаранция, която би дала възможност на малките и средни предприятия да не влизат във всеки конкретен процес на възлагане на обществената поръчка, т.е. да бъдат веднъж завинаги със съответния механизъм приобщени към процеса, в който да участват по-нататък по свой избор. След това възниква дори въпроса за езиковите бариери. Е, да вземем, е, например, практиката в е, Люксембург и в други страни. Понякога езикът, на който се води процесът на възлагане, е недостъпен за потенциалните участници. И накрая, по въпроса за концепциите, Европейският съд е приел, че концесиите се подчиняват на съответните договорни положения. Клер, и са sont désormais bien connus des acheteurs. Donc il me semble peu И на мен ми се струва, че оттам нататъка една общо европейска регламентация не би могла да направи кой знае колко за отварянето на обществените поръчки за малките и средни предприятия, отколкото вече е направен. И сега доста стопански субекти попадат в приложното поле на конкретните е, нормативни актове, и никой всъщност от заинтересованите не настоява за някаква законодателна е, инициатива в областта на обществените поръчки. А едно законодателно предложение в тази област е, би било оправдано единствено за преодоляване на някои диспропорции на вътрешния пазар. Но такава диспропорция, такова опоручаване на вътрешния пазар към днешна дата не е констатирано. Поради което и нов нормативен акт в тази област би бил безполезен. И по тази е, причина е, френското правителство едностранно е, е въвело своя национална уредба, която съответства на действащото общоевропейско законодателство към днешна дата. Е, благодаря ви е, много за казаното от вас за концесионирането на услуги. и Вашите съображения са в тясна връзка с съдържанието на доклада на госпожа Рюле. Господин Папа Георгио следва, след това господин Кройцман, господин Миле. Благодаря, господин председател. Мисля, че най-добрият начин да се избегнат злоупотребите, липсата на прозрачност е, при възлагането на обществени поръчки е като системно се публикуват обявите и след това решенията за възлагане разбира се, с съвременните информационни е, технологии, е, интернет и прочие. Докладчицата заявява, че са необходими точни стандарти, но вие добре знаете, че е, понякога дребните камъчета обръщат колата тук е, става въпрос за процеса на оценка и възлагане на договора. Ако не влезем в детайлите на този процес, ще видим доста е, неблагополучие. От там нататък е, при изпълнението на, на поръчката, контрола за качество, далеч не всичко е съвършено – Що се отнася до малките и средните предприятия, вярно е, че техният достъп до обществените поръчки често е затруднен. Най-често, е, защото обемите, мащабите на отделните е, договори са такива, толкова големи, че едно малко или средно предприятие трудно би могло е, да, да се нагърби само, да не говорим за достъпа до банково финансиране, и в тази връзка, вероятно, ще трябва да бъдат предвидени някакви други процедури, някакви други форми на възлагане на обществени поръчки, които биха били пригодни за МСП. Е, може да се въведе и някаква отраслова е, диференциация. Ако, например, се възлага изграждането на някакво болнично заведение, обемът е такъв, че нали, без подкрепата на сериозни банкови институции, едно малко или средно предприятие трудно би могло въобще да помисли. Ако би имало други обаче специфични процедури на възлагане, насочени по-отраслово и специално към малките и средните предприятия, те вероятно биха е, откликнали. Ние всички имаме известна представа за живота на едно предприятие, за, за стопанската дейност и е, бихме могли да предложим тук идеи, за да облегчим нещата за малките и средните предприятия. Благодаря. Благодаря ви, господин Папа Георгио. Мисля, че тук всички категорично сме съгласни с вашите идеи за МСП е, и е, сме готови да, да се осланяме и на вашия практически опит, и на, и на опита на всеки, който би могъл да допринесе нещо полезно. Сега господин Кройцман от групата АЛДЕ от Европейския парламент. Господин Гройцман. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, искам да благодаря на полското председателство, че по такъв начин подчертава значението на вътрешния пазар за генериране на растеж и заетост. Модернизирането на обществените поръчки е много важно. Важно е, е да се изчерпа и потенциала на вътрешния пазар. В този връзка искам да подчертая значението на акта за вътрешния пазар. Необходимо да има упростяване на процедурите, да се вземат предвид политически критерии а, при отдаването на обществените поръчки. Докладът Рюле подчертава значението на на конкретните разпоредби при разпределенето на обществените поръчки. Аз не съм а, против конкретни разпоредби и насоки, но а, трябва да се вземе предвид и корупцията, а, която се поощрява от понякога от такъв тип разпоредби. Необходимо е процедурите да бъдат включени, да бъдат свързани с прозрачността, да не се допуска дискриминация. Резултатите трябва да бъдат публикувани, така че и те, дори и тези, които са изгубили а, или не са спечелили съответната а, поръчка, да могат да се информират кой е бил този, който е спечелил съответната обществена поръчка. Всичко това са неща, които трябва да бъдат взети предвид. Има и други а, мерки, които са предвидени за директивата, а, свързан с обществените поръчки. Позовавам се на праговете, включени в тази директива. Господин Шваб да, даде пример, че праговете няма нужда да бъдат увеличавани. Също така се а, позовавам и на това, че ако а, тези прагове бъдат а, а, увеличени или вдигнати, то комисията трябва да а, извърши преди това а, проучване. На следващо място социалните критерии. Съгласен съм да бъдат взети предвид, предвид екологичните и социални аспекти, но това трябва да бъде направено по правилния начин. цената трябва да е тогава определяща, когато продуктите, са, продуктите а, не са от а, толкова голямо значение за устойчивото развитие. Ам, обаче все пак трябва да се бъде взет, взет предвид и предмета на обществената поръчка. Много неща бяха споменати тук, включително малките и средни предприятия, които да бъдат включени в тръжните процедури. Нещата не са толкова прости. Колегата Вайлер направи предложения. Правилно е да се обърне по-голямо внимание на малките и средни предприятия. Благодаря. Сега господин Миле от Унгарския парламент. Благодаря. Благодаря ви много, господин председателю. Обществените поръчки са много деликатен и важен въпрос. Както вече чухме, има проблеми с корупцията, с измамите. Мнозина тук говорят за подозрения и тези подозрения най-рядко са основателни във всички държави членки. Важна е и нормативната уредба, защото в крайна сметка говорим за парите на дънакоплаците и ако ги пилеем или губим, то тогава и политиците губят кредит на доверие. Поради тази причина за нас е толкова важно да имаме правилна нормативна уредба и единно уеднаквено законодателство. Мисля, че Зелената книга ни дава доста примери. Нека да споделя някои от е, тях, за да видим как по-успешно можем да се борим с корупцията. Има една насока, която е много важна в редица държави членки търговете. Обявяването на търговете трябва да е прозрачно. И участниците трябва да могат да докажат происхода на парите си. Много често, за съжаление, се внасят много съблазнителни оферти, без изобщо да се знае кой стои за тях. Не се знае нищо или почти нищо за тях. Още на този етап трябва да се провери кои точно са участниците подали а, оферти. По-нататък, малките и средните предприятия. Те са доставчици, подиспълнители, играят второстепенна роля. Нищо повече. И тук трябва прозрачност и а, информация, до която има достъп обществеността съвсем точно трябва да се посочи в офертата с кого изпълнителят възнамерява да работи в последствие, защото има големи инвестиционни а, е, проекти, при които малките и средните предприятия са в неизгодно положение. От една страна те не разполагат със средства да участват, от друга страна те са жертва на измами, когато се стигне до подизпълнението. Следващ момент, който искам да отбележа, е субсидиарността и отговорността на държавите членки. Аз мисля, че трябва да отидем по-далеч, отколкото сме стигнали днес. Аз съм член на природозащитна партия и е, в парламента сме внесли предложение точно по този въпрос. Преди да се публикува обявата за търга, да е, се проведе допитване до местното население. Ето ви един пример. Искате строителен проект е, в малко населено място. Трябва да се говори с с местното население. Какво мислят хората за един такъв проект още преди да се пристъпи към обявяване на търг. Така се печели доверие. Благодаря много практични е, съвети, базирани на личен опит. Господин Веслунд от шведския парламент, след това госпожа Кораца Билт от Европейския парламент. Благодаря. Говорейки за малките и средните предприятия, според мен най-добрият съвет е да се ограничи бюрокрацията. За това става дума. Когато се срещаме с малки и средни предприятия в шведския парламент, те се оплакват, че нямат възможност а, да участват а, в търговете. Ако те са по-лесни, по-прости, много ще облегчим малките и средните предприятия. На второ място, нашето предложение да се раздели един търг на по-малки модули или блокове, за да могат да участват и МСП. Както господин Йохансон каза преди малко, трябва да е, има ясни изисквания при всяко възлагане на обществени поръчки. И екологични, и социални, и други. Не можем от една страна да искаме опазване на околната среда, строги изисквания там, а като се стигне от, до обществените поръчки – изведнъж те да бъдат забравени като критерии. И още нещо по обществените поръчки. Обществената отговорност, обществената грижа за нас и за други е, страни в Европа е много важно. Дали чрез колективни споразумения или други форми, това ни е необходимо, защото не искаме процедура за възлагане на обществени поръчки, която е изгодна за определена обществена група. Това може да доведе до социален дъмпинг, дъмпинг в областта на трудовото възнаграждение. Не, търговете трябва да гарантират най-доброто качество при съществуващите обстоятелства и най-пълноценно използва, използване на наличните средства. В обществените поръчки трябва да е съвършено ясно какво искате, какво изисквате, какво очаквате. Дали хуманно отношение към животните, дали опазване на околната среда. Кажете го ясно и настоявайте. Благодаря. Стигаме почти до края. Стигнахме до финалистите, ако мога да се изразя така. Госпожа Кораца Билд, след това господин Коздъс Извинявам се, давате ли ми думата? Пита ораторката. Не, председателят. Не, още не съм ви дал думата. Обявявам кои са ораторите. Исках на всички влизащи в момента да кажа, че приключваме записването на оратори, защото не можем да продължим по-дълго от предвиденото време. Кораца бил след това Кузда Сангали, госпожа Гебхарт. Няма да имаме време за повече. Надявам се и госпожа Руле накрая да обобщи дискусията. Сега вече, госпожо Кораца бил, ви давам думата. Благодаря, Малкам. Както казах, да не се превръща това в шведски дебат, но не мога да не кажа, че се вдъхновявам от казаното от колегата Йонсън. И важно е тук да се е, изясни, че ние не сме националисти е, никой не може да обвинява е, Европейския съюз, нито някои останали е, държави членки в това, че се стремят да наложат някакви норми на хуманно отношение към животните. Ние не можем да задължим никого, но никой не може да задължи и нас да се откажем от своите стандарти. Това е изключително важно да стане ясно. Изключително важно е за е, националния дебат, който остава свръхемоционален твърде често, когато се стигне до възлагането на обществена поръчка за хранителни продукти. И после, когато говорим за хранителните продукти, критерият не може да бъде единствено най-низката цена, а и потребителската стойност. Що е то потребителска стойност, това, че ние все още не сме дефинирали до край. А, после, да, е, природосъобразното земеделие, екологосъобразното земеделие, но ако продуктът бъде подложен на цялостна оценка за въздействието върху околната среда, ще се окаже, че твърде много продукти от местно производство не са екологосъобразни, тъй като за да стигнат до пазара, е, са необходими много транспортни разходи и, и е, по този начин транспортни емисии. Що се отнася до казаното от госпожа Руле в доклада и за е, снабдяването с хранителни продукти в учебните заведения, в болничните заведения, за, за социални нужди и така нататък е важно, но тук трябва да се намали бюрократизацията на самия процес на, обществено, на възлагане на обществени поръчки. Достъпът на малките и средни предприятия трябва да бъде улеснен не с други правила, както някой тук предложи, а с равноправно отношение към правилата. Благодаря ви, госпожо Билт. Господин Коздас, Австрия. Благодаря. Темата за за критериите или темата за това да печели този, който предлага най-низката цена. Това е една тема, която се дискутира от много време и в бъдеще не трябва да се трябва да се даде повече значение на критерии, свързани с екологията, с економиката и така нататък качеството трябва да е гарантирано във всеки един случай. Става въпрос за следното. Да има ам, баланс между определенето на отделните критерии при тяхното оценяване. А, не трябва да се стига до съдебни спорове, до обжалване и така да се ам, забавят процедурите. Обаче нещата тук малко са в противоречие с темата за сигурността. Трябва да има правна защита от една страна, но от друга страна ем, едно мнимо нарушаване на процедурата може да спре целия процес. Искам да подчертая, че понякога гъвкавостта не е свързана с упростяването на процедурата и не е свързана с обективността. Много дълго съм работил в този сектор и съм бил свидетел на това, че обективните критерии много често изпадат забвение. Малките и средни предприятия бяха споменати от колегата Вестон. Те са много а, важни. но за малко средни предприятия разходите са толкова големи, че те се отказват още в самото начало и въобще не взимат участие в процедурите. Ето защо трябва да се вземат мерки, така че те да бъдат насърчени да вземат участие в тръжните процедури. От 2001 година има едно звено в Австрия, това е едно федерално звено, което се занимава с обществените поръчки. <clears throat> И тази служба следи за разумното и ефективно разходване на средствата на дънакопаците при разпределянето на обществените поръчки. Обаче има и едно <clears throat> друго звено, което също занимава същите поръчки, което започна разяснителни кампании за малките и средни предприятия, а, така че да ги насърчи, да ги окоръжи, да участват в обществените поръчки. Much, uh, Mr. Благодаря, господин. Благодаря, господин Куздас. Последният от националните апарменти е господин Сагали. Е, благодаря, господин председателю, и за свършената от вас работа. Но ако се вгледаме в конкретни малки и средни предприятия, което направиха много колеги, Le piccole e medie imprese hanno difficoltà di accesso nel mio paese, ma anche in molti altri paesi, alle у нас е и другаде. Малките средните предприятия имат проблем с достъпа до обществените поръчки и обявените търгове. Много често са финансови проблемите. За тази цел трябва да се предвиди финансова подкрепа. Така може да се използва рисков капитал за участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Като противотежест на държавното участие или най-общо участието на обществения сектор. Сроковете за плащания на малките и средните предприятия също засягат държавите членки, макар и по различен начин. Много трудно се оказва да си получат възнаграждението за нещо, което вече са направили. Ако се създаде консорциум или сдружение от малки и средни предприятия, може би така ще си улеснят пътя. Може би да има квоти както е в Съединените щати. Определена част от поръчките се насочват към а, сектори, които играят решаваща роля а, за създаването на БВП. Може да има най-различни критерии за достъп. Същевременно така ще се а, създадат условия за истинска конкуренция и участие на МСП. като се блокира достъпа на организираната престъпност. Хайде да ги наричаме ем, непрозрачни субекти. По големите проекти участват не големите известни корпорации, а един вид професионални представители, е, които е, работят от чуждо име. Може да се създаде мрежа от МСП, за да има достъп до договори на по-висока стойност. Това е добра възможност за тях. Благодаря. Последните два оратори първо госпожа Гепхарт. Благодаря, господин председател. Искам да направя една бележка. Господин Сангали, ние ам, наскоро определихме е, крайните срокове за плащане. Това е а, едно правило, което трябва да бъде изпълнено във всички държави и членки. Това е един много важен въпрос говоря тук под строгия поглед на госпожа Валер, който е докладчик, която е докладчик по тази тема и е по-наясно с а, тези въпроси. Искам да взема отношение по една друга тема, затова поисках спонтанно те, а, думата. Тук искам да взема отношение по въпрос, свързан с това, с най-ефтините и най-изгодните оферти. От 2004 година говориме за най-ефтините оферти и предложения. Винаги сме казвали, трябва разумно а, да се изразходват а, средствата на данакоплатците, обаче не винаги най-ефтините продукти са най-добрите и най-издръжливите. Трябва да се вземе предвид и качеството на продуктите. Това от една страна. От друга страна, трябва да следим за това ам, на работещите да се плаща разумно. Това също е, е едно разумно разходване на средствата на данокоплаците. Не трябва, ам, не трябва да има ам, недостатъчно заплащане на, на работещите по тези обществени поръчки, защото това води до социални проблеми а, след а, това. Когато говорим за най-ефтините предложения и оферти, не, ста, не трябва да сме. Ем, не трябва да, да гледаме краткосрочно, а дългосрочно на нещата. За да можем и по този начин дългосрочно, разумно да разходваме средствата на дънакоплатеца. Сега бе спомената думата и за подизпълнителите. Не трябва да се стига до там а, всички негативни последствия да се поемат от а, подизпълнителите, а също така от друга страна и те да не спазват а, съответните критерии, включени в обществената а, поръчка. Благодаря ви. Да, това са много важни а, въпроси. Въпрос, който се занимава и нашата комисия. И сега, преди докладчика да вземе думата, госпожа Тунхолштайн. Благодаря, господин председател. Извинявайте, ще премина на полски. Аз благодаря на, на Хайде Руле за доклада, както тя и много други изказали се вчера и днес, е, споменаха е, срещата в Краков е, ние високо ценим е, този радушен прием на нашата инициатива и за напред ще търсим възможности за широко обсъждане. Аз не можах да участвам в работата на работната среща, за която говорих. Хайде, бях на заседанието за обществените поръчки. Но бих искала да кажа следното в тази връзка. Явно се отдалечаваме все повече от критерия най-ниска цена. Но темповете, опитът в различните държави членки е различен. Полша, е, например, сега инвестира много в изграждането на пътната мрежа и този критерий, най-низката цена, се оказва огромен проблем за инвеститорите, защото е, като се набляга единствено на него, се е, нарушава принципа на качеството. Засегнахте въпроса за концесиите, и, и за прозрачността на процеса, но пък концесиите не попадат в рамките на, на регламентацията за възлагане на обществени поръчки. Комисията готви нещо, но има ли крайен срок, е, не знам. И, и дали наистина приложното поле ще се разшири, така че да, да се включат концесиите. И ако дълго още се бави тази законодателна инициатива, ще е, се разраства практиката на заобикаляне на уредбата на обществените поръчки чрез възлагане на концесии или отдаване под концесия, е, както вече се констатира в доста общини, например, из Европа. Благодаря ви. Благодаря ви за заключителните думи. Уместно е, разбира се, като водещ представител от Полша в нашата комисия да ви дам тази възможност, но сега трябва да чуем и Хайди Руле като докладчица, която ще ни даде и някои насоки за това, което предстои, за графика на по-нататъчната законодателна дейност в тази област. Ще се опитам да съм кратка. Искам да благодаря на всички за техните изказвания. През октомври в пленарна зала ще бъде гласуван доклада ми. След това ще чакаме предложенията на комисията. Обаче пък комисията каза, че през декември ще ем, ще ни предложи пакет от три части, свързан с разглеждано законодателството в тази област, след това и с въпроса свързан с услугите и концесиите, след това въпроса свързан с съотношението между истинските и фалшивите оферти. Може би ще започна с концесиите. Знаете, че парламента за една много критична позиция. Знаете, че има и решения на Съда на европейските общности. По този начин се стигна до една по-висока правна сигурност. Става въпроси за това да се опрости законодателство на национално ниво, което не е толкова лесно, за да не се стига и до изкривяване на пазарните механизми на национално ниво. Ще видим какво ще е предложението, което ще ни бъде предоставени. Да, концесиите са нещо различно от обществените поръчки. Що се отнася до концесиите, те са по-дългосрочни и там а, търговските партньори са други. Сега, по отделните теми исках а, да кажа нещо по отношение на това да се използват обществените поръчки за устойчиво развитие и ново въведение. Тези теми са и в а, ръцете на отделните държави членки, защото тези теми попадат в областта на субсидиарността. Става въпрос, например, тук не е, за начинът по който се произвежда месото, а за самото месо, за метода на производство. Всичко това трябва да бъде включено в обществената поръчка, а не и не в края на обществената поръчка, когато се контролират нещата, ами още в началото в техническите спецификации. Трябва да се помислят за теми, свързани с експлоатация на, на детския труд, за принудителния труд. Това са всички неща, които трябва да вземат предвид при производството на един продукт. Също така е важен и въпросът, свързан с хуманното отношение към животните. Малките и средни предприятия. Важно е да има прости, опростени процедури. Трябва да има повече помощ, повече сътрудничество и по-малко разходи за малките и средни предприятия не трябва да има толкова високи гаранции, които да се изискват от малките и средни предприятия за участие в тръжните процедури. И на последно място корупцията. А, също и там а, много важни неща бяха казани. Стигна се до въпроса за прозрачността в областта на обществените поръчки. Това е много важна тема има прекалено малък обмен на информация между държавите членки и за да се избегне корупцията, този обмен трябва да бъде подобрен. Благодаря ви. Благодаря на, на докладчика. Надяваме се, че тя ще продължи да работи с нас и в бъдеще. И сега Преминаваме към последната част, в която думата ще вземат тримата председатели. И така всеки от нас ще направи обобщение по казаното. Аз ще започна и след това ще дам думата на другите са председатели от Полския сенат. Искам на първо място да кажа, че за мен е удоволствие да работя и с двамата. Нашето сътрудничество с полското председателство е много добро и плодотворно. По въпроси свързани с единия пазар, ние установяваме, че полското председателство наистина подхожа много ангажирано. Радваме се, че представители на националните парламенти се присъединиха към нас в днешния дебат дебат, свързан с единия вътрешен пазар. Смятам, че освен дебатите, важно е, че ние осъществихме един публичен дебат в Краков миналата седмица неделя след обяд беше това. Много хора се присъединиха, много хора искаха да знаят какво е това единен вътрешен пазар. Нашият, нашата комисия наистина се бори за това вътрешния пазар е да е в услуга на нашите граждани и потребители. Виждате, че всички действия се вляха в изготвянето на акта за единия пазар – Това, че се информират гражданите за единия вътрешен а, пазар е един много окоръжаващ процес. Има много възможности, които трябва да се използват възможности за гражданите да упражняват своите права в рамките на вътрешния пазар, да упражняват стопанска дейност. Но разбира се, вътрешния пазар е свързани с ам, загрижено, свързани с ам, много загриженост от страна на гражданите, защото много от тях се сблъскват с проблеми при а, предоставянето на услуги. Ам, но не трябва да се подценяват и възможностите в областта на цифровите технологии, на цифровия пазар. И този цифров пазар и неговите идеи и цели са свързани е, неразривно с единия вътрешен е, пазар, така че потребителите да имат достъп до стоки и услуги в целия Европейски съюз. Но има проблем свързан с това, че гражданите нямат достатъчно доверие в е, вътрешния пазар и в е, единната економика ам, обществените а, поръчки и взаимното признаване са ключови а, за постигането и, и за изграждането на вътрешния пазар. Надявам се, че вие се останали с впечатление, че ние сме много ам, решителни, що се отнася до вътрешния пазар. Занимаваме се интензивно с въпросите за единия вътрешен пазар. Ние искаме да станем съпричастни към крайния резултат, към окончателното изграждане на вътрешния пазар. Има много а, колеги от различни политически групи, които присъстват тук. Това са хора, които се съгласиха да работят а, с мен, за да постигнем нашата цел. Смятам също така, че и държавите членки откликнаха на нашите призиви да се присъединят към нас. Проведохме редица срещи с представители на националните парламенти при изготвянето на доклада. И ще продължаваме да се срещаме с вас. Ако има представители на ваши комисии, които искат да се сътрудничат с нас, не е нужно да присъстват тук. Може да организираме видеоконференции. Хубаво е да се говори с кандидат членки на Европейския съюз за този вътрешен пазар. Ще се срещнем с турски колеги, с колеги от Харватия. Дания ще е следващата председателка на Европейския съюз. Ще проведем и разговор с тях, така че да има приемственост между полското и а, датското председателство. А, благодаря ви много, благодаря ви за вашите прекрасни изказвания, благодаря ви, че участвате във всички а, дебати. Надявам се, че ще отнесете посланията, а, които бяха отправени тук със себе си във вашите национални парламенти. Да се надяваме, че по време на следващата среща ще сме в друга зала, където ще а, ви бъде сервирано кафе, ще ви бъде сервирана вода. Ам, този път с предаването по интернет има проблем, защото ми беше казано, че в интернет се вижда само подиума. Моля ви още веднъж, както казах и преди, моля ви, поддържите контакта с нас, абонирайте се а, за нашия бюлетин, така че да можем да ви го изпращаме преди всяко заседание. И така, че вие да имате а, линк до а, цялата документация. А, радвам се да работим заедно и в бъдеще. Благодаря ви, че бяхте тук. На, накрая искам да кажа, че аз съм много доволен, че двете камари на полския парламент избраха за своя ключова тема единия вътрешен пазар. Ние се радваме, че те а, поеха тази инициатива и ние ще ги подкрепим. Сега давам думата на господин Вирунвиски и господин Червински. Е, Много ви благодаря, господин председателю. Както и вие току-що посочихте, трябва да изтърпят участниците още двама оратори, от които единият съм аз. Не мога обаче да не изразя дълбокото си удовлетворение от атмосферата, в която се проведе срещата ни. Многобройни са темите, посоките, по които обсъждаме и работим. Мислих си, когато се върнем в Польша, какво ще разкажем за срещата? Толкова наситена беше съдържателно срещата, че бих се затруднил да направя изчерпателен е, списък. Инфраструктура, е, обществени поръчки. И много други. Връщайки се към корените на Европейския съюз, не бива да затваряме очи за онова, което ни предстои. Или ще се опитваме да продължаваме по-старому, или ще бъдем достатъчно решителни, за да потърсим промяната. Вчера бяха споделени и вашите виждания за бъдещето на единия пазар, на неговите структури. Чухме загрижености за пазара на труда и неговите изкривявания. Но категорично воля за промени има. między innymi tak. Jeśli chcesz zdobyć. Веднъж попаднах на следната поговорка. Ако искаш да завоюваш чужда а, земя, Не карай хората да строят а, кораба, с който ще отидете, а ги накарайте да купнеят за тази непозната земя. Ами становиш е, о себе, то powinniśmy се застановиш в як... Та, за да постигнем целите си в бъдеще, трябва да бъдем достатъчно смели да купнеем. И аз купнея за промени, които ще ни доведат към по-добро. Чухме за опита на скандинавските страни. Когато духа силен вятър, някои си строят е, огради, за да се пазат от него, други строят вятърни мелници. Индивидуалният ни опит, специфичната ни култура може да обогати общото ни достояние. Всичко зависи от нас, гражданите на Европа. Благодаря ви за възможността да участвам в тази среща. Председателят на парламентарната комисия благодари на всички. Аз пък ще благодаря първо на него за перфектната подготовка. Ние дойдохме на готово. И трябваше само да е, четем предварително подготвените е, документи. Беше огромно удоволствие да работим заедно. На добър час пожелавам на всички. Нека заедно да подобрим Европа. Szanowni това ще бъде остатни глас и най najkrótszy. Госпожи и господа, моето ще бъде последното и най-кратко изказване. Господин Вировински говори. Председателят на комисията, господин Харбър, обобщи резултатите от срещата ни. И аз мятам, че един резултат, който следва да се подчертае е, че групата приятели на ИМКО, на Комисията за вътрешния пазар и потребителите, сериозно е нараснала по численост. Както колегата Червински току-що каза, ние сме особено благодарни за това, че една обща инициатива на полската страна и на председателя на комисията Харбър да се посвети е, заседанието на смесната комисия на новия тласък на единия пазар, се осъществи. Ние за една седмица участвахме в две много важни е, прояви посветени на единия пазар. Първата се състоя на стария пазарен площад на един от най-старите полски градове е Краков. И втората днес тук. И аз уверено мога да кажа от името на всички ни, членове на полската делегация, че онези от нас са преизбрани в Сейма, знаете, в неделя в Польша бяха произведени парламентарни избори, ще работим все така активно за изграждането на единния пазар. И Определено ще се възползваме от е, вашия призив за задълбочаване на сътрудничеството. Очаквайте нашето осезателно присъствие. А имаме и отлични посланици в лицето на полските е, членове на Европейския парламент. Те са наши посланици тук и посланици на Европейския парламент в Полша. Единият пазар, госпожи и господа, е гигантски европейски проект. Ние трябва да се възползваме от възможностите, които той ни представя в името на нашето бъдеще. В заключение, позволете ми да изразя надеждата, че предвид активната дейност на Европейската комисия, на Европейския парламент и, и вашата дейност, господин Харбър, благодарение на тези усилия проектът ще успее. В интерес на всички граждани на Европа. Благодаря. А, какво сега? Нашата среща, госпожи и господа, приключва. Благодаря ви още веднъж за участието и успешно завръщане от дома.